Госпожи и господа, поздравявам ви най-сърдечно. Първата точка от дневния ред за днес е докладът е, Тайс Пермен оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи. Колегата Хауит е, замества колегата Берман. Започваме веднага с гласуването. Е, второ изменение – Извинете, господин председател. Господин Берман не би желал тук да има разделно гласуване. Съжалявам много, че съобщавам това в последния момент. Sind vier Leute, you need four people against our amendment. I have има ли четирима, които да са против е, е, изменението? Да, социалистите е, са действително организирани в това отношение. Да. Винаги се установява, че има солидарност. Да. Така, става дума за двете изменения. Добре. Erster Teil, wer ist dafür? Първа част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се, да. Кой е за първата част? Кой е против? Отхвърля се. Кой е за втората част? Кой е против? Е, въздържали се, приема се. За първата част или за втората част? Втора част, кой е за? Но вие гласувахте с да. Вие гласувахте с за. И това е резултатът. That's the point. The Christian Democrats are confused and the socialists do what they are told. and the Christian Democrats win and the Socialists lose. That doesn't seem fair to me. Е, е, настъпи объркване. Е, социал-демократите объркани, другите <laughs> не знаят какво да кажат. И така, край. 12 за, 14 против. Кой е за третата част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Проверка. Отново същият резултат ще се получи. Е, край. Отхвърля се, да, казах ви, отхвърля се. Ah, <laughs> so it's uh, won by 17 to 16. 17 е, на 16. 16-то изменение. Кой е за първа част? Кой е за втора част? Не, извинете. Кой е против първата част? Въздържали се, приема се. Сега втора част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за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 Сега ще гласуваме по изменение 24 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 и 27. Това е добра смесица от е, вносители за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, отхвърля се. 29. Първа част за, против, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 30. По първа част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 35 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, Проверка с електронно гласуване по втора част на изменение 37. Абшемо изкишлоза. Край на гласуването. 14 е, гласа за, 19 против. Отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, приема се. според мен се прие. Но проверка. Либералите гласуваха за. Е, междувременно вече сме ги характеризирали и знаем, че е така действат либералите. Четвърто изменение за, против, въздържали се. Проверка. Абшивайски шлазъм. Край на гласуването. 18 гласа за, 16 против. Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седем за. Искате проверка по шестото изменение. Добре. Край на гласуването. От тук нататък само електронно гласуване. Това бе шесто изменение, сега седмо изменение. Кой е за? Социалистите са против, така ли? Проверка. Абшимански шласъм. Край на гласуването. Да, сега вече резултата е ясен. А, сигурни ли сте, че сте гласували за? или апаратурата нещо не действа както трябва, или нещо друго е сбъркано. Девето изменение, кой е за? А не, извинете, осмо изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Девето, за, против, въздържали се, приема се. Десет, за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсет, за, против, въздържали се, Отхвърля се. Не, не, приема се. Отхвърля се. Отхвърля се. 11. Край на гласуването. 17 гласа за, 16 против. Приема се. 12 изменения за против. Проверка. Край на гласуването. 17 гласа за, 18 против, отхвърля се. А, понякога ми се струва, че когато става дума за повишаване на заплатите, тайно се гласува с за. 13-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 и 15. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия доклад. Електронно гласуване. Край на гласуването. 25 гласа за, 10 против. Докладът бе прият. Поздравления за господин Берман или за господин Хауит, който също се бореше за неговата кауза, за каузата на докладчика. Приключихме с гласуването. 25 гласа на 10. Това бе 25 гласа за, 10 против, е, нямаше въздържали се. А сега преминаваме към доклада за Исландия. Доклад за напредъка на е, Исландия за 2012 година и перспективите след изборите. Е, очакваме с интерес това, което ще ни каже господин Бреда. Сединте. Благодаря ви, господин председател. Отново говорим за Исландия. Говорихме за Исландия и преди 4 месеца. Междувременно ще кажа, че беше хубаво, че имахме малко време, защото така получихме възможността да видим истинската промяна в резултат на изборите в Исландия. Вие знаете много добре, че държавата има статут на кандидатка правителството реши за сега да задържи преговорите за присъединяване, тъй като се изчакват резултатите от проучване, което е възложено на Института по европейски изследвания в Рейкявик. Целта е да се види първо докъде са стигнали преговорите за присъединяване – И на второ място да се оцени развитието и на Европейския съюз. Струва ми се, че изборът е много интересен, защото политиците не искат да взимат решения, преди да се запознаят с становището на института в Рейкявик. Принципно докладът на този институт ще бъде оповестен през януари, макар че имаше вече дебати през есента така или иначе ще трябва да изчакаме още малко, преди да видим каква ще е категоричната позиция на исландското правителство възоснова на доклада. Има несигурност, както виждате, в резултат на която общественото мнение се променя по един интересен начин. Нараства броя на тези, които са за присъединяване, вече с 1,7% повече, 8% повече поддръжници на членството на Исландия в Европейския съюз. Доста хора са за продължаването на тези преговори, докато правителството от друга страна за сега временно ги е преустановило. Ето, виждате тази разлика между нагласите на правителството и на обществеността. Правителството е колебливо, а обществеността проявява все по-голям интерес към европейското членство. Комисията представи доклада за напредъка за страните кандидатки, за Исландия имаме само един такъв доклад, което е до някъде парадоксално, тъй като докладът е озаглавен доклад за напредъка 2012 година и перспективи след изборите. Сигурно си спомняте, че тук имаше няколко отлагания. Ние гласувахме в комисията, но не и в пленарна зала, в крайна сметка. Днес комисията ни е представила доклада за 2013 година, но всъщност ние имаме предвид постигнатото 2012 година, защото след това имаме съответното преустановяване. Комисарят Фюле има желание да рестартира преговорите за присъединяване и неговата позиция беше прията добре, защото това е разумния подход. От друга страна, премиерът на Исландия реагира като отправи обвинения към комисаря Фуле. Те бяха свързани с етапа, до който са стигнали преговорите за присъединяване, мисля, че бяха неоправдани. Така или иначе, правителството и парламентът на Исландия все още нямат заявена позиция и за това ми се струва, че такива критики могат да се очакват. Обикновено се казва, че комисията всъщност няма позиция. Аз съм включил само едно компромисно изменение в текста си, тъй като се съобразих с молбата текста да бъде кратък и по същество. Компромисно изменение, което всъщност обединява всичко казано от колегите в рамките на дебата за присъединяването на Исландия. Съобразил съм се и с включването на графика за присъединяване. Благодаря ви. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Благодаря колегата Бойтек. Ручек. I'm replacing Mr. Mr. Farm, who... Всъщност, аз замествам колегата, който днес нямаше как да присъства. Първо трябва да благодарим на господин Преда за много добрия текст. Не му беше лесно да работи, съобрази се с представените изменения, обаче и си свърши работата. Какво става с Исландия? Страна, която първо иска да се присъедини, след това разформирова екипа, който работи по присъединяването. Много съжаляваме за действията на новото консервативно исландско правителство. Надяваме се, че няма да се стигне до пълно приключване на преговорите за присъединяване. Ние трябва да оставим възможността отворена, не бива да ги притискаме твърде много, защото това може да доведе до обратния ефект, а именно приключване изобщо на преговорите за присъединяване. Знаем, че Исландия прояви интерес към членството, но сега самите исландци ще трябва да решат дали да се продължи напред по този път. Ако правителството е на мнение, че може да се работи без референдум, сигурно ще има достатъчно време, за да настъпи някакво изясняване. Ако има референдум, то аз се боя обаче, че той ще бъде формулиран като въпрос да или не изобщо на Европейския съюз, а не на преговорите за присъединяване. Много е важно да поддържаме открит диалог с Исландия защото това е интелигентният и балансиран път напред. Същевременно JBC остава важно интерпарламентарно звено в работата с Исландия. Благодаря. Фан Baal. Thank you, Mr. Chair, in the name of the Alder group. Господин Бал, от името на АЛДЕ ще изразя сходна позиция на преди из... изказалите се. Исландското правителство, исландския народ са тези, които са взели решение как да процедират и ние не бива да ги притискаме за това как ще се организират. Те са тези, които ще решат дали искат да започне процеса на разширяване, какви да бъдат следващите стъпки. И аз приканвам всички да контактуват с сестринските си партии в Исландия, за да видят какво може да се направи. Но нещата трябва да останат в ръцете на исландското правителство и исландския народ. Благодаря, сър Робърт. Председателя вече се тръгна, така ли? В Англия казваме, че трябва да се процедира с ам, малки стъпки. Аз приветствам начина по който се процедира по това досие от страна на докладчика. Имаше някои недоразумения, свързани с процедурата, която трябва да се следва от тяхна страна. Според мен малко е вероятно те да искат да се присъединят. Независимо дали ние искаме те да бъдат член на Съюза или не, трябва да признаем, че нещата се решават от правителството и народа на Исландия. Интересно е това, което казва докладчика че има известно увеличаване на подкрепата за членство, така че никой не може да предвиди какво ще се случи. За това трябва да проявим безпристрастност и нашата позиция в рамките на групата ЕКР е да изчакаме, да видим какво ще се случи, дали ще се присъединят или не. Решението обаче е тяхно решение. И подкрепяме компромисното изменение в този смисъл. Искам да дам думата сега на представителя на комисията, господин Ланге. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Преда за неговия доклад. Е, искам съвсем накратко да ви запозная е, с актуалното състояние на два, по два въпроса, които не бяха засегнати. Първо, за проучването, което беше възложено от Министерство на външните работи относно състоянието на преговорите за присъединяване, както и за последните развития в рамките на Европейския съюз. Информацията, с която разполагаме е, че това проучване ще бъде извършено от Института за економически изследвания в, в Рейкявик преди идеята а, беше по-различна, но ще се очаква сега да приключи в началото на 2014, след което да бъде обсъдено в рамките на парламента. Също синдикатите и работодателите също са възложили изготвянето на проучване от а, Института по международни отношения. Също се очаква това проучване да бъде публикувано през 2014 година. Тези организации, четири организации са в подкрепа на продължаване на преговорите за присъединяване и предполагам, че това ще се отрази в доклада. Можем да очакваме обсъждане на тези два доклада през пролета на следващата година. Относно проучването на общественото мнение, последните данни показват, че большинството от е, исландците, 67% от тях са за референдум, дали да продължават преговорите за присъединяване. 52% искат да се продължат преговорите, Проучването показва, че 41% са в подкрепа, но большинството са за сега против членство. Благодаря, господин Ланге. Господин Преда, имате ли нещо да допълните? Радвам се, че постигнахме консенсус по доклада за Исландия въпреки че има решение на правителството за преустановяване на преговорите. Виждам, че към момента продължава да има консенсус относно Исландия. През едните месеци може да има известен противопоставяне между тези две проучвания, които са възложени, които бяха споменати по-рано. Аз лично считам, че решението няма да бъде взето в скоро време и че през пролета следващата година ще започнат разисквания Исландия няма в скоро време да бъде отново в дневния ред на нашата комисия. Искам да кажа, че гласуването в комисията е 5 декември, т.е. следващата седма мица, и можем да приключим по тази точка от дневния ред и да преминем към следващата. За съжаление, Елизабета Егле не е в залата, затова ще отидем към следващата точка от дневния ред, а именно доклада за напредъка на Черна гора за 2013 година. Господин Танък, коментар ли извън микрофона? А, беше ми казано, че аз е, не трябва да се изкажа в този момент, поне не в този час, затова сега, казва председателя, ще направим кратка пауза от 5 минути.

Mr. Tanner? You, you're ready? Or... So, Господин Танък, готов ли сте? И така, колеги, можем да започнем с точка 11 от дневния ред. Не, извинете, 12-та точка, доклад за напредъка на Черна гора. Докладчик е господин Танък. Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожи и господа. Поредният доклад за напредъка на Черна гора за 2013 година. От декември 2010 година страната е кандидат за членство в Европейския съюз. Преди около 10 дни приключих посещението там. От 7 години се говори за резултатите от е, референдума е, във връзка с е, обвързването на страната с Сърбия в бивша Югославия. Референдума във всеки случай показа, че повечето от гражданите на Монтенегро желаят да се развиват независимо от Сърбия. Аз лично имах известни резерви, но както и да е преговорите започнаха, много по-бързо върват, отколкото с нещата във връзка с амбициите за пълноправно членство на Сърбия. В момента всъщност предстои отварянето на глави 23 и 24 и преговорите по тези глави, нещо, което аз приветствам. Току-що чухме е, информацията за е, Исландия която очевидно в момента не бърза чак толкова много, изчаква се е, резултата от референдума. В Исландия, Монтенегро, е, Черна гора всъщност е, може би ще изпревари дори Исландия, защото желае да бъде е, член на Европейския съюз е, и всичко зависи от това как ще протекат преговорите от тук нататък и какъв напредък ще бъде постигнат има национално съгласие по отношение на интеграцията с Европейския съюз. Давам си сметка, е, че е, в момента е, опозицията е активна. Необходимо ми са естествено и по-нататъчни стъпки. При всичките посещения, които съм направил в страната там на място, аз непрекъснато виждам, че има напредък, но а, независимо от всичко, а, опозицията, всъщност бившите управляващи, непрекъснато атакуват министър-председателя Джуканович. А, твърдят, че техните амбиции са били много по-силно изразени, че са били обладани от много по-голямо желание да постигнат напредък. Продължават във всеки случай изблъсъците в страната, най-малкото в пресата. Има много критични публикации, журналистите се преследват. Няма в истинския смисъл на думата свобода на словото. Много от журналистическите практики са в полезрението на правителството в момента и голяма част от журналистите действително са обект на заплахи за да е, говорим за едно истинско гражданско общество, би трябвало да има един по-конструктивен подход, е, не само е, в рамките на е, правителствените кръгове и парламентарното мнозинство, но и, и парламента изобщо, но и сред извън парламентарните политически сили. Много повече неща трябва да се направят по отношение на законодателството, по отношение на съдебната система и нейната независимост главният е, е, прокурор е, ще би трябвало да бъде избиран с квалифицирано мнозинство в парламента. Това са последните изменения в закона, но все още има много слабости в борбата срещу корупцията. Все още има много слабости в съдебната система и нейната независимост. При е, президентските избори е, в общи линии бе отчетено желание за прозрачност и за е, спазване на законите, но все още се забелязват доста дефицити на демокрация, както се отбелязва и в доклада на Европейската комисия. По отношение на равенството между мъжете и жените се постига напредък Здравко Чимсалевич е, е, бе е, доскоро и един от лидерите в борбата за равенство не само между половете, но и за е, подобряване на качеството на живот на ЛГБТ е, срещу хомофобията в страната. В момента той е, е в Канада. Е, така че е, не участва активно на място в е, борбата за е, равенство между различните групи в обществото. По отношение на международната политика, Черна гора проявява усилия, е, полага усилия да се присъедини към е, трансатлантическия пакт е, и да постигне е, желаните подобрения по отношение на структурната реформа на е, военните сили. Надявам се, че през януари ще можем да отчетем и е, по-голям напредък, е, най-вече във връзка с преговорите. Председателят, благодаря господин Танок за тази информация. Сега нека да дадем думата на докладчиците в Сянка. Приветствам, между другото, госпожа Егле, която вече е сред нас, но след като започнахме дискусията по доклада за Черна гора, ще трябва да продължим. И така, давам думата на докладчика на в Сянка от страна на ЕНЕП. Благодаря, господин председател. Както обикновено, господин Танок е подготвил един добър, уравновесен доклад. Чувате ли ме? А бих могла да говори на словешки, ако предпочитате. Но ще продължа сега на шведски. И така, благодаря на господин Танок за добрия уравновесен доклад. Ще се спра на някои от основните точки в е, съдържанието на текста. Борбата срещу корупцията, срещу организираната престъпност е, е, са в центъра на нашето внимание. Това се отнася не само за Черна гора, но и за Сърбия, която също би трябвало да положи по-активни усилия в това отношение. Ние знаем, след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, че това е проблем в доста от страните на Балканския полуостров. Черна гора полага усилия, но трябва да продължи по-интензивно към поставените цели. Господин Танок го споменава, но аз мисля, че борбата срещу организираната престъпност, срещу корупцията, които имат трансграничен характер, би трябвало да бъдат, така да се каже, червената нишка във всички доклади за състоянието на страните в този регион. Журналистите които са изправени пред много пречки, за да изпълняват служебните си задължения, за да упражняват професията си. Може би на Балканите свободата на медиите се разбира по друг начин. Смята се, че журналистите са свободни да информират за абсолютно всичко и да пишат каквото си пожелаят. Ние в Западна Европа имаме малко по-друг поглед към тези неща. Така че е, в това отношение е, трябва да се обясни на нашите партньори, че е, свободата на словото не означава безотговорност. Свободата на словото е свързана и с определени професионални ангажименти и задължения. Минималните стандарти по отношение на етническите мълцинства е, трябва да се спазват. Е, настоявахме за това и пред Египет, е, настоявахме за това и в стратегията за ромите и мисля, че нееднократно сме споменавали и това и в докладите за Черна гора, така че тук трябва да се подчертае потребността от по-активни действия. Господин Тенък Струва ми се, че в някои отношения така, на някои им се струва, че вие малко сте поразкрасили нещата, но аз смятам, че действително ситуацията е уравновесена, включително и във вашия текст. Да, има части от опозицията на място в Черна гора, които не биха желали е, страната да бъде представена в положителна светлина и да се говори за постигнатия напредък. Но аз смятам, че вие реалистично сте отразили нещата. So all... Благодаря ви. Докладчикът в сянка би искал да благодари и за балансирания доклад. Самият аз съм много доволен, че се обръща внимание на гражданското общество и отварянето на глави 23 и 24 предстои. Бих искал да предложа няколко изменения по теми, които господин Танък не е включил – това са, според мен, важни въпроси. Например, инструмента за предприсъединяване трябва да е достъпен и за по-малки организации, профсъюзи, малки компании. Необходимо е да се налага и политиката на равенство, тъй като жените в парламента са много малко на брой не ги виждаме и на водещите позиции в частните дружества. времено, като социал-демократ, аз ще внеса и изменение по трудовото право и синдикатите, но иначе докладът е балансиран и някои изменения само ще го подобрят. Много ви благодаря, господин Роучек. От името на ОДЕ, господин Байдел. Благодаря ви, господин председател. Първо, трябва да подкрепим докладчика, господин Танок, тъй като неговия доклад е балансиран, добре структуриран, интересен. От името на моята група ще заявя, че Черна гора според нас напредва сигурно и постоянно по пътя на европейското членство. Разбира се, има и обезпокоителни признаци. Необходимо е да се увеличи административния капацитет. Политическият консенсус беше възстановен след един кратък бурен период след президентските избори и сега парламентът използва пълния си потенциал и работи в духа на демокрацията. Налагането на реформите се вижда главите по държавните поръчки, дружественото право, интелектуалното право, медиите, данъчното облагане, индустриалните политики. По всички тези глави Черна гора е постигна голям напредък и ние препоръчваме започването на преговори за присъединяване. Докладчикът ни се присъединява към това искане. По други глави са определени показателите, които ще ръководят усилията на Черна гора през едните месеци. Сега е необходимо да се приеме план за действие относно програмите по върховенството на закона. Това са показатели по глави 23 и 24. Тук има много важни въпроси. Борбата с корупцията, организираната престъпност, подобряването на съдебната система. Съгласен съм с съдокладчика, необходимо е следващите глави да се отворят възможно най-скоро. Социално-економическата ситуация в страната обаче остава сложна, безработицата доближава вече 20%. Гражданското общество, от друга страна, се е включило в не е един от процесите, но неговото участие може да бъде и по-активно. В регионален контекст би трябвало да се отчете и положителната роля на Черна гора. Накрая, нека подчертая – Нещо, което се казва и в доклада на комисията Черна гора, ще трябва да реши въпроса за отворената граница, тъй като това може да се окаже много съществен проблем за балканските държави. Много ви благодаря, Вайдала, сега от името на зелените. Благодаря ви. Аз ще говоря от името на нашия докладчик Сянка. Първо да благодарим на господин Танък за неговия доклад. Ще се спра на няколко неща. Първо пленарното гласуване след доклада за Черна гора след изборите там. Ние представихме изменение по диспута веднага след изборите. То не беше прието от АНП и АОД. Нашето изменение беше за регистрирането на гласоподавателите и използването на публични средства. Тогава можеше да изразим своето мнение, но не успяхме да го направим. Регистрирането на гласоподавателите и публичните фондове са въпроси, включени в доклада на господин Танък, но според нас не упражняваме достатъчно натиск. Сигурно знаете, че имаше парламентарна анкетна комисия, която не стигна до заключения. Комисията ясно заявява, че съдебната власт не предприема необходимите последващи действия. Това не са маловажни неща за демокрацията. Възниква въпроса дали държавата изпълнява основни политически изисквания. И тук е необходимо да обединим усилията си с други политически групи, ако видим отново тревожни сигнали. На второ място положението на журналистите и независимите медии. Разбираме, че тук ситуацията се влушава, журналистите биват преследвани още повече. В точка 13 разбираме, че съдът не предприема действия и тук ни трябват много важните политически критерии. На трето място, добре е, че правителството се грижи за качеството на живота на ЛГБТИ, но е странно, че един от техните представители наскоро получи убежище в Канада. Как да обясним този факт? И накрая трябва да се борим и за опазването на околната среда в региона. Ние имаме своите изменения, очакваме да работим заедно. Благодаря и сега от името на ГОЕ господин Фулиани. Президент. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Танак за добронамереният и честен доклад. По честен имам предвид, че той обхваща повечето от основните въпроси, които трябва да се споменат във връзка с Черна гора. Когато говоря за добронамерен или приятелски а, доклад, а, имам предвид, че той а, насърчава страната за постигнатото. А, целта не е да правим оценка на страната, а да и помогнем. Черна гора е малка държава с население от 600 000 души, но е доста сложна относно състава на населението, наличието на различни вероисповедания и особено сложна в исторически план. Но тази сложност не е източник на основните проблеми в страната. Те не са националисти, не са религиозни. Черна гора се управлява от същата политическа партия от 90-те години на миналия века. В една страна, което има малко над половин милион души население, това означава, че има нещо като едва ли не семейна среда, което води до високо ниво на корупция, също проникване на организираната престъпност в управляващите среди. Повечето от държавната собственост също беше, се разпродава. Има контрабанда, като съществена част от националната економика, има пране на пари. Тези неща са на лице в Черна гора и срещу тях се борят доста успешно. Но основната причина е плутокрацията. И това е една основна болест а, на държавите в преход и засяга не само Черна гора, но и останалите държави от Западните Балкани. Читам, че този въпрос трябва ясно да бъде подчертан. Ето защо аз възнамерявам да представя предложения за изменения. От друга страна, има проблеми, които също са ясно упоменати в доклада. Черна гора трябва рано или късно да осъзнае, че на практика няма индустрия в страната. Индустрията, която е била на лице преди 90-те години, е почти цяло разрушена, има висока безработица. И това са все проблеми, пред които ще бъде изправена страната в хода на преговорите. Напълно съм съгласен с докладчика, че глави 23 24 трябва да бъдат отворени, тъй като това е област, в която държавата е направила много неща и ще направи още повече в близко бъдеще. Моята група подкрепя доклада. Благодаря. Сега, след като изслушахме докладчиците в сянка, има още двама желаща да се изкажат. Първо, господин Кукън, който е председател на парламентарната ни делегация. Благодаря. Първо искам да поздравя колегата Танък е, за работата му по доклада за Черна гора. Считам, че доклада е добър, за това аз ще се огранича само до някои общи бележки. Като цяло аз се радвам, че процеса на интегриране на Черна гора се предвижва напред. В този процес обаче ние трябва да бъдем по-взискателни. Може да има по-плавно движение, по-съществен напредък може да се постигне. Затова призовавам правителството на Черна гора да не губи набраната инерция. Реформите да продължат, те са наложителни, трябва да бъдат задълбочени. Относно върховенството на закона и реформите в тази област, те трябва да се гарантират и следват 23 и 24 глава са ключови в преговорите за членство. Борбата срещу корупцията и организираната престъпност трябва да продължи. Така наречените а, особено важни дела трябва да намерят решения. съжаляваме, че в някои случаи по дела срещу организираната престъпност има прекратяване на първа инстанция. Свободата на медиите също трябва да бъде гарантирана. Текста за журналистите а, и медиите не е положението на а, журналистите и медиите не е приемливо, затова трябва да се предприемат мерки от страна на правителството. Необходимо е да има повече прозрачност, което изисква повече комуникация. Социално-економическите въпроси също изискват засилено внимание от страна на правителството. Те са засегнати в доклада на господин Танък. Аз само искам да допълня, че трябва да се работи за една по-предсказуема, по добра бизнес среда. Освен това, трябва да има по-цялостен подход към ромското, бошняшко и други малцинства в страната. Благодаря, Едуард. Господин Стиер има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Танак за балансирания му доклад който ясно показва постигнатия от Черна гора напредък през изминалата година. В фокуса на вниманието е борбата срещу корупцията. Няма да повтарям казаното от колегите преди мен относно отварянето на 23 и 24 глава ще се създаде чрез тяхното отваряне, нужната среда за разискане на тези теми. Бих искал да подчертая, че Европейската комисия в доклада също посочват je, е, е, odnosno da su potrebni i dalje neki napori da se to... Че е необходимо да има известни подобрения Трябва да се спазват в по-голяма степен правата на интелектуална собственост, особено, що се отнася до звукозаписните компании. Така че ние ще внесем изменения в този смисъл. Също приветствам член четвърти, който се отнася до по-голяма политическа воля, за да бъдат разяснени всички елементи на преговорния процес на хърватските граждани. В заключение искам да кажа, че Черна гора постигна напредък. Това е положителен напредък и той добре е отразен в доклада, който обсъждаме. И последният оратор е господин Пикола. Подкрепям а, различните нюанси в проекто резолюцията. Искам да поздравя докладчика. Референдума от 2005 година не беше спорен референдум, но правилата бяха наложени на гражданите на Черна гора. защото трябваше да се съберат поне 55% в подкрепа на отделянето на страната и беше постигнат тази цифра, затова те избраха независимост на Черна гора. Черна гора има много динамична външна политика в региона и инициативите, които лансират, доказват, че има положителна среда в страната. Това е единствената страна в региона, която в момента води преговори за присъединяване. Но трябва да поискаме те да координират своите инициативи с други регионални инициативи, за да няма припокриване. Преговорните глави, по които Харватия вече договори с Европейския съюз, имам предвид 23 и 24 глава, са изключително важни за останалите държави членки. Четири глави вече са временно затворени, 6, по 6 други се преговаря. Относно границата между Босна и Черна гора също се постига напредък. Има проблеми с неразри... неразрешени проблеми, свързани с гражданите. Черна гора и съседните и, а, е, държави трябва да имат пътна карта, за да урегулират всички гранични спорове преди присъединяването. Сега давам думата на господин Ланге. Благодаря. Относно глава 23-24, които са свързани с върховенството на закона, вие знаете, че миналата седмица сме представили предложението на държавите членки. В позицията на комисията а, ние поставяме междинни изисквания и това е нов подход. Тези междинни изисквания обхваща доста аспекти на върховенството на закона в Черна гора. Тези е, временни изисквания не са изцяло нови елементи. Те са взети от плана за действие за Черна гора. Те не са изненада за Черна гора. Е, и те ще бъдат финализирани и се надявам, че тези глави ще могат да бъдат е, отворени на 18 декември по време на Междуправителствената конференция. Бих искал също да подчертая, че когато се залагат е, тези междинни изисквания на базата на плановете за действие, ние очакваме Черна гора да постигне резултати. Тоест, тези изисквания изискват едно продължително действие, не просто да се стопира след известно време предприемането на действията. Ние ще следим този процес през следващите 12 месеца и ще изготвим доклад за напредъка. Това, което предлагаме също е, ако се промени политическата ситуация в Черна гора, е, ще има промяна в тези временни междинни изисквания. В нашите разговори с Черна гора ние подчертаваме, когато беше казано и тук, че е необходима силна политическа воля, защото ако такава липсва, няма да се постигне резултат по дейностите, по които искаме. На 18 декември предстоят разговори. Считаме, че ще е възможно след това да се отворят и други преговорни глави. Глава 23 и 24 са ключови за по-нататъчния напредък на преговорите, поради което отварянето на тези глави ще позволи да се продължи с отварянето на други преговорни глави. Благодаря, тъй като сме малко под натис, тъй като госпожа Егле трябва да си тръгва. Давам думата на господин Танък за кратки бележки, след което ще преминем към следващата точка. Благодаря, господин председател. Аз изслушах някои истински експерти в региона, които са запознати с региона много по-добре от мен. Аз приветствам от казаното от госпожа Избражежи, че да, трябва да се използва един и същи език във всички доклади за Западните Балкани и други кандидатки. Аз не съм разгледал формулировките в други доклади, трябва да се го призная. Но ако искате да предложите някои изменения в този смисъл, те са добре дошли. Действително в Черна гора трябва да бъдат защитавани журналистите, те трябва да бъдат закрилени срещу нападения, но все пак и те трябва да са внимателни в, в своите атаки срещу, включително парламентаристи, включително срещу мен. Говори се, че аз едва ли не съм маша в ръцете на тяхното правителство защото а, подобни изявления могат да доведат до съдебни мерки срещу подобни журналисти. Аз съм консерватор, въпреки че те твърдят друго. Относно плана за действието за ромите, той е действително е много важен. Коментарите на другите оратори, господин Ручек, а, вие говорихте за административния капацитет за синдикатите и прочие. Както се представите, аз да съм по-пестели в тази област, но разбира се, трябва да има хармонизация и възприемане на конвенциите на МОД. действително, Страната преживява трудни времена, но те имат подкрепата на съседни държави, като Харватия и други, в хода на преговорите. И считам, че много от нещата бяха споменати. Глава 8, когато започнат преговори по нея, тя се отнася до конкуренцията като се има предвид един от големите им индустриални комплекси, алуминиево предприятие, предстои да бъде закрито. Може би трябва да, създ... да представим изменения. Създаването на работни места също е важен въпрос, защото има висока безработица. Те разчитат най-вече на сектора на услугите. Би било добре да се открият обаче работни места в индустрията. Относно определенето на границите, аз съм говорил по този въпрос на най-високо ниво с правителството. Това, което ми безпокои, че ще бъдат раздадени концесии за търсене на нефта и газ в Адриатическо море. Е, и Черна гора не искат да се обръщат към Международния съд по очевидни причини, тъй като има висока цена. Господин Дезман и това... Демезмакър, sorry, Демезмакър. Господин Демезмакър, относно регистрацията това е важен въпрос. Разбирането ми е, че пред, президентските избори бяха признати за честни и свободни, така че можете да представите предложения за изменения, аз ще ги разгледам. Относно защитата на журналистите, разбира се, трябва да има такава. Господин Воянович, благодаря за вашите бележки. Вие говорихте за корупцията, организираната престъпност, Господин Кукън, мой приятел, аз също а, споделя мнението, че една предсказуема бизнес среда е много важна за една малка страна. Освен това, трябва а, да говорим и за високото качество на туристическите услуги, които се предлагат там. Господин Пикола, аз споменах спорен защото 55,5% е доста малък. Това е нещо като резултата от референдума по договора от Ница в Франция, така че една разлика от 0,5 е доста малка. Очаквам вашите предложения за изменения и изготвянето на компромисни такива. Крайният срок за внасяне на изменения е 5 декември до обяд. Сега можем да преминем към следващата точка. А представенето на отчет от Елизабет Егли относно мисията за наблюдение на изборите в Таджикистан от 4 до 7 ноември 2013. Благодаря, господин председател. Не ми казахте с колко минути разполагам или може би секунди. Всъщност няма ограничения, казва председателят. Добре, ще се опитам все пак да бъда кратка. Ще помоля колегите обаче да останат в залата, тъй като наблюдението на изборите е, е важна задача за нас. От 4 до 7 ноември тази година отново бях е, е, в рамките на нашата делегация в Таджикистан за наблюдение на избори. Е, господин Касини от Италия, госпожа Мадорел от Испания, от социалистите, госпожа Сперони от Европа за свобода и демокрация и Йоахим Целер от Обединената левица. Трябва да кажа съвсем ясно, че добре се разбирахме по време на посещението, което не винаги се случва в рамките на нашите мисии за наблюдание на изборите. Добре се сработихме и по отношение на анализа на всичко това, което видяхме по време на изборите, нямаше големи различия между нас, по-скоро съгласие. Таджикистан е, е, обяви, че ще провежда демократични избори. Е, именно тази декларация ще бъде в центъра на някои от критичните бележки, тъй като не всичко бе съвсем демократично. Трябва да подчертая, че кратката информация, брифингите, които имахме с. А и срещите как, с управляващата партия и с опозиционните партии бяха много полезни и добри. Всъщност, когато говорим за опозиционни партии, трябва да кажа, че това са две партии. Социал-демократическата партия и партията за исламско възраждане ПИВ. Тяхната кандидатка не успя е, всъщност дори да стигне до участие в изборите. И двамата председатели на двете партии и е, недопуснатата до изборите кандидатка потвърдиха нашето впечатление, че Таджикистан очевидно се нуждае от малко повече време, докато е, опозицията успее да се мобилизира, докато започне да действа по-ефективно, за да може е, в крайна сметка да има шансове за успех. Това е изхода от ситуацията в тази страна. Не успялата кандидатка съвсем ясно изрази своите виждания. Тя е, е преподавател, адвокат е, в Душанбе, много уважавана в професионалните среди, а също и в е, обществото с опозиционни е, възгледи, но тя не носи е, забратка е, на главата си, така че ислямските, радикалните ислямисти ни я признават. Между другото, можем само да се надяваме, че и след изборите ще продължи стабилността в страната. Известна стабилизация вече се наблюдава през последните години. Е, много искам да благодаря на посланника на Европейския съюз в е, Таджикистан. Благодарение на него и на неговия екип получихме добра информация предварително, така че бяхме добре подготвени за изборния ден. Президентът Рахмон а, е, бе отново а, избран. А, при избирането му стана с 83,6% малко по-малко, отколкото миналия път. Имаше е, този път при преброяването на гласовете, го забелязахме, бюлетини, в които неговото име с очевидно с удоволствие бе задраскано, е, така че това беше нещо ново за нас. Е, миналия път не сме го виждали. Факт е, че хората вече не само с удоволствие го задраскват от бюлетините, но и се осмеляват да го направят, това вече е нещо. При посещението на избирателните секции в различни избирателни райони забелязахме е, нещо, което споделихме всички помежду си. В града е, имаше е, в градските избирателни секции хора, които очевидно добре познаваха закона, много коректно спазваха правилата при избора но в е, селските райони, колкото повече се отдалечаваш от града, толкова по-ясно се забелязва това. Е, имаше случаи, в които членове на семейството се опитваха да е, влязат по двама-трима заедно в тъмната стайчка, в кабината Мъжете обикновено пък казваха, жена ми не е тук и момичетата, дъщерите ми не са тук, защото те трябва да работят, но аз ще гласувам и вместо тях. Това го видищахме в избирателните секции по селата. ОССЕ и Европейския парламент, защото и ОССЕ имаше наблюдателска мисия, и излязохме с едно общо съобщение за пресата. Поискахме демократизация на политическия живот, повече възможности за участие на младите хора в политическия живот. Младите хора желаят това, това е, се чувства, това се вижда и се чува, когато разговаряш с тях. И същото подчертахме и по отношение на жените. Равенство на мъже и жени. И нали, мъжете е, не бива да продължават да настояват да взимат решения е, вместо жените им. В заключение ще кажа, че в сравнение с 2010 година нещата са се променили в положителния смисъл на думата. 300 км е общата граница с Афганистан, обаче това не бива да се забравя. Това е една граница, която не може истински да се е, защитава, не може да се опази е, и да се контролира в истинския смисъл на думата. Това е планински район. Е, така че трябва да се положат усилия за сближаване на различните етнически групи в страната, които са много различни. Естествено, процесът е, е дълъг и е, сложен, трябва да имаме предвид това, но от наша гледна точка е, трябва да знаем, че чрез делегациите на Европейския съюз в е, тези страни, в е, Азия, е много важно да полагаме повече усилия, за да е, разпространяваме нашите ценности. Председателят, ще ми позволите един въпрос, госпожо Егле. Какво е отношението с... Как се развиват отношенията с Русия? Какво е и отношението към Митническия съюз, към ОНД, изобщо аз съм член на делегацията за Централна Азия от 1999 година, т.е. познавам доста добре региона. Не само Таджикистан, и Казахстан. Независимо от това, че Казахстан е в Митническия съюз. Те държат много на Европейския съюз и на добрите взаимоотношения с нас. Това е, така да се каже, в противовес на а, други големи азиатски а, сили, като Китай. А, Русия а, очевидно дава доста пари на тези а, страни, но също времено от нас се очаква ние да ги подкрепяме. Това са очакванията към Европейския съюз. Назарбаев, Каримов и Рахмон не говорят помежду си. Те говорят един за друг. От време на време седят на една маса, но всъщност не се води директен диалог между тях. Така че по отношение на цяла Централна Азия, за всички държави от бившата бившия Съветски съюз, ние смятаме, че всъщност този регион на Таджикистан, който непосредствено граничи с Афганистан, е много уязвим. Ще ви дам примери. Язовира Рагун, бентовете там, които искаха да ми покажат, беше целта и аз минах през целият този планински район. И тогава си казах, за един ден не можем да преодолем тази отсечка. И тук е, е, в един момент е, пред очите ми се откри един огромен тунел. И тогава хората, които ме съпровождаха, ми казаха, Китай плати този тунел. Инак ние нямаше да можем да преминем сега през целия този сложен планински район трябва да знаете, че е, е, е много важно в този регион да има мир и спокойствие, защото е, Инак перспективата е много сложна, но големи, велики сили там, в този регион, Русия, Китай, също имат много интереси и помагат. Не можем да се конкурираме с тях, особено с Русия не, но трябва да подкрепяме хората, за да се постигне мир и стабилизация. Благодаря на госпожа Егле за тази важна информация. Сега преминаваме към Следващата точка – подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Русия. Господин Ручек е докладчик по становището. Давам му думата. It's... Благодаря ви, господин председател. Това е становище на нашата комисия за комисията ИТРЕ относно споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация. Това споразумение беше сключено 2000-та година, подновено 2009 година за още 5 години и сега предложението е да се поднови с още 5 години в настоящия си вид. Целта е да се активизират още повече двустранните отношения между ЕС и Русия в научната и технологичната област. Мисля, че до сега сътрудничеството в тези области е било добро. Въпреки множеството трудности, които сме имали с Руската федерация през последните няколко дни, говорим разбира се за Украина и натиска, упражняван от Русия там, но въпреки всички тези трудности има множество области, като научно-технологичната, например, където е възможно да работим заедно за общия си интерес и полза. Това е важно и за економическата конкурентоспособност. Поради всички тези причини призоваваме Комисията по промишленост, която отговаря за това предложение, да даде съгласието си за подновяване на споразумението. Благодаря ви. So, thank you very much. Много ви благодаря, господин Ручек. Не виждам да има желания за изказвания от страна на колегите. В такъв случай имайте предвид, че гласуването в АФЕТ е на 12 декември, а в ИТРЕ на 17 декември. Това е всичко по тази точка. Сега ще ви уведомя, че следващата точка, брифинга от заместник-председателката Дюран относно посещението в Миянмар 13 и 15 ноември, се отлага за следващото ни заседание, което ще се проведе в Страсбург. Това означава, че ще продължим работа след обед. Благодаря ви и приятен обяд!